Are... Добро утро, колеги. Ако няма възражения по дневния ред, той се приема. А, искам да ви кажа какъв е езиковия режим. Няма да има превод към хърватски, малтийски и гайдик, а съответно а, е, искам сега да ви запозная с препоръките на координатите. Е, по правило номер 5 имаме назначаване на докладчици. Сесил Кианге от Социалистите и Демократите ще бъде докладчик по становище е, по доклада собствена инициатива Комисията по развитие за стратегията за Африка. Нашата комисия подкрепя тази препоръка и освен това, искам да ви напомня, е, че имаме гласуване в 12 часа е, и за това ви моля картите ви да са готови за 12 часа. Ако сме готови, можем да пристъпим към точка трета от е, нашия дневен ред. За мен е чест да ви представя господин Андрю Сейшел, който представлява съвета под матийското председателство, председател на Постоянния комитет за оперативното сътрудничество в областта на вътрешната сигурност. Той ще се спре на дейността през последните 6 месеца, е, но е, първо ще ни... Е, искам да напомня, че на 24 април ние получихме изложението на изпълнителния директор на Европол по сериозни организирани престъпления и преценка на опасността и цекъл на европейска политика от 2020-2020 2021, тя отразява стратегическите цели е, за действия срещу сериозно организирани престъпления. Съответно, е, съвета по правосъдие и вътрешни работи на 18 май е, прие е, нови приоритети за борба срещу престъпността на Европейския съюз през следващите години. На второ място въпроса за информационните системи и интероперабилността. На 29 май комисар Джулиан Кин ни запозна с, с последния доклад на високопоставената група от експерти по интероперабилността и освен това, координацията на борба срещу тероризма, основните права и защитата на личните данни, е, като съответните надзорни съвети ни запознаха на, е, с, с техните заключения. Днес ще изслушаме Малтийското председателство по този важен въпрос. Незабавно е, ви давам думата, господин Сейшел, за да ни запознаете с вашата работа. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за ясното обяснение. Добър ден, дами и господа депутати в Европейския парламент. Дами и господа, за мен е същинска привилегия да ви запозная днес в качеството ми на председател на Комитета за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност, наречен също КОЗИ, и да ви запозная с работата на този комитет. През последните 6 е, месеца се наблюдаваха изключително интересни неща. Интер... изключително интересни за моята страна, а също така и за мен лично. Аз е, наблюдавах напредък по много важни въпроси. Както знаете, е, в Кози е, е, са представени е, служители от държавите членки, нашите директори или генерален директор е компетентен за въпроси свързани с вътрешната сигурност. По отделни въпроси нашите заседания се ръководят от пред представители на Европол, на Евроюст, СИПОЛ, Фронтекст, Евролиза, а също така и Европейската служба за външна дейност. В своето изказване днес бих искал да се спра на два въпроса. Първо, обмена на информация по е, интероперативността и политическия цикъл и цикъла в политиката на Европейския съюз. Една от основните дейности по време на нашето председателство беше как да организираме по-добър обмен на информация. Има два аспекти в работата на Кози в тази област. На първо място Кози се занимава с наблюдението на прилагането на пътната карта, по този начин е, се засилва обмена на информация, управлението на информацията по решение за интероперабилността в областта на правосъдието и на вътрешните работи. Те бяха подкрепени от съвета преди една година и по време на нидерландското председателство. Както вероятно знаете, е, тази е, пътна карта предвижда 15 дейности. Тяхната цел е да се уверим, че целесообразната информация е на лице е, сред наличната информация. От страна на държавите членки и агенциите базата данни системно се е, усъвременява и по този начин лицата, които работят в тази сфера, получават достъп до необходимата им информация. Ние подготвихме втория доклад по приложението е, на пътната карта. По този начин е, предвиждаме е, дейности във връзка с обмен на информация и употребата на различни информационни системи. Мога да посоча един пример. Е, броя на допитванията в системите на Интерпол е, е, са отчетени от 2015 до 2016 година. Имаше повече от половин милион е, допитвания и 25.8 през 2016. Използването на Шенгенската информационна система също се засилва и броя на сигналите са до 36 за криминални престъпления бяха увеличени от 36 000 през 2015 до 86 през 2016. Тази година те са повече от... Сигналите са повече от 160 хиляди. Оперативната връзки нарастват. В момента 23 държави членки са свързани за да обменят данни чрез нета и 22 <clears throat> държави членки е, също са свързани е, за да обменят информация по дигиталните отпечатъци. През 2016 година <clears throat> държавите членки обменят все повече информация през Интерпол. става въпрос за а, е, базата данни на Интерпол, поименна база данна, е, където е, се съдържа информация за терористи. Тенденцията продължава през 2017 година, защото те бяха 33 през 2015 и станаха 38 през 2016. Те са много по-многобройни в различните формати и смятаме, че ще има нарастване във всички области през 2016 година. Втория аспект в работата на КОЗИ е обмена на информация и управлението на информация, а именно да се гарантира оперативната съвместимост на европейските информационни системи по управлението на границите, миграцията и сигурността. По време на Малтийското председателство ние отблизо наблюдавахме дискусиите в висшата група на експерти по информационните системи и тяхната оперативна съвместимост. Тази група е създадена от комисията. По този начин ние обсъждаме е, как да вървим напред. Е, на тази основа Съвета на 8 юни прие заключения, които приветстваха препоръките на високопоставената група от експерти за постигане на оперативна съвместимост. На тази среща на съвета много делегации подчертаха, е, че очакват оперативна съвместимост и че това е, безспорно е, е на първо място сред приоритетите. Стои на първо място сред приоритетите. Едно от е, задълженията е, на съвета е да наблюдава дискусиите в е, високопоставената група от експерти. Те очакват стратегически насоки чрез близък мониторинг, възоснова на което вчера Кози обсъди предложение за следващото председателство, е, за да се определят е, различни формати и е, за да може в последствие да се гарантира оперативната съвместимост на европейските системи в областта на правосъдието и на вътрешната работа. Вътрешните работи. ние, като представители на председателството, ще се заем особено категорично с тази работа. Първо трябва да видим какви са проучванията по е, осъществимостта по различни аспекти на оперативната съвместимост е, те са разписани надлежно от комисията и освен това усъвременяването на пътната карта, как да се приложи тя, е, за да може тя да бъде по-цялостен единствен инструмент, за да може е, съвета да изработва основни насоки и да извършва мониторинг в тази област. Това ще се извърши по силата на стратегическото ръководство на КАЗИ и това ще бъде проява и на работата в областта му. Сега се спирам на втората точка от работата ни днес, а именно политическия цикъл в Европейския съюз. Е, вие виждате, че с годината 2017 година беше година на предизвикателства за цикъла на политиката – и а, смятам, че през 2014 и 2017 година цикъла няма да приключи в тази област. Едновременно с това трябва да започне подготовката за политическия цикъл от 2018 до 2021. И съвсем накратко искам да ви припомня какво се състои политическия цикъл – можем да кажем, че това е методология за създаване, прилагане и преценка на приоритетите в борбата срещу организираната престъпност и сериозни международни престъпления, е, които се водят по силата на е, разузнавателния дейност. Това е, са многогодишни периоди. Обикновено е, става въпрос за период от 4 години като основните приоритети са определени въз основа на разузнаване в областта на престъпленията, а също така и с оценка на сериозните организирани престъпления. Вероятно сте по-добре запознати с, с СОКТА, което е разработено от Европол. Тези приоритети в последствие се одобряват от съвета и според прилагането на тези приоритети започва работата по прилагането на оперативни дейности в рамките на така налечения план за сътрудничество и в края на всеки цикъл винаги се извършва преценка на извършеното. Добре е да кажем, че е, предвид 2014-2017 година, цикъла между тези години. Оценката беше извършена от един краен оценител. Този оценител беше избран от комисията и през второто полугодие на миналата година резултатите в края на крещата бяха представени пред Кози през февруари тази година. Е, е, ние е, си служим с заключението от тази оценка за развитие на политиката в Европейски съюз, за да можем да подготвим следващия цикъл от 2018-2021, за да стане той по-ефективен, по-лек и по-съсредоточен. Като казвам по-лек, имам предвид, че в някакъв смисъл намалихме от разработването на доклади, сега трябва да бъдат посочени по-ясни приоритети. Друга промяна в Европол е, беше е, подготовката е, за отчитане на промените до 2019 година. Това не означава, е, че е, те не са били, предходните периоди не са били успешни, тъкмо обратното, те са успешни. Виждаме е, обещаващи резултати, а именно разбиването на организирани криминални групи, на иземване на наркотици, арест на трафиканти и на а, лица, които извършват незаконна търговия в Европейския съюз. Например, през 2016 година, като част от политическия цикъл а, в Европейския съюз, 599 лични автомобила бяха проверени повече от 600 заподозрени лица бяха заразени, е, за, за, а, е, а, заловени 529 е, лица обект на търговия бяха също заловени и повече новата политич... новия политически цикъл беше прият от съвета на 27 и 28 марта тази година. И е, за нас това беше много голямо удовлетворение. Е, е, първата част от политическия цикъл е преценката на опасността. На 19 марта тази година Европол посочи 27, 27 оценки за сериозни и организирани престъпления. Тоест има повече от 5000 организирани лица, които действат на международно ниво. В момента е, те е, се разследват от Европейския съюз. Ние смятаме, че пазара е изключително сложен и изключително динамичен. Е, ЕЮСОКТА беше основата за идентифициране на приоритетите на Европейския съюз за борба срещу е, сериозни и организирани престъпления. Това е, е втората е, стъпка от политическия цикъл. Ние обсъждахме тези приоритети на много срещи и взехме предвид коментари на държавите членки, на агенциите и на Европейската комисия като например шестия доклад на комисията по напредъка в областта на сигурността. В СОКТА Европол препоръча 8 ключови приоритета, които е, за заплахата от сериозно организирани престъпления, 5 специфични приоритети, петте специфични приоритета – са свързани с киберпрестъпността, производство на наркотици, незаконна търговия, търговия с лица, организирани престъпления срещу собствеността. Е, трите е, хоризонтални приоритети е криминално финансиране и пране на пари, документна измама и Последното е заплахи срещу стоки и услуги. По време на преговорите по тези приоритети, намерението на председателството винаги е било да посочи определен брой от европейски приоритети в областта на престъпността. Ние искаме политически решения, е, това е, се отразява на средствата, с които разполага държавите членки. Ние сме определили европейски приоритети е, при престъпността, като при предходните политически цикли имахме 9 приоритети. Ето кои са те. Киберпрестъпност, наркотици, най-вече канабис, хероин, синтетични наркотици и е, е, психо, е, психосоматични вещества. Третия е миграция, организирана престъпност и собственост организирани престъпления срещу собствеността, незаконна търговия с хора, измами срещу економическите интереси на общността, огнестрелни оръжия, незаконна търговия с отпадъци, е криминално финансиране и пране на пари, които вече посочих и е, които са е, посочени в предходния документ за измамите. Основната част от тези приоритети са продължение на приоритетите, определени по предходните цикли. Но Новите приоритети са свързани с престъпления срещу околната среда. Те бяха определени като появяваща се заплаха по предходния цикъл. А освен това, криминалното финансиране също става приоритет за Европейския съюз фалшифицираните стоки не са приоритет, но те ще е, е, получат специално внимание при разработването на стратегическите цели. След като бяха приорите... Е, прияти тези приоритети, ние започнахме дискусии, за да определим е, кои държави членки са готови да участват в тях и евентуално е, да участват в прилагането на оперативни дейности процеса е, е близък до първоначалния. Вчера обсъдихме това подробно на собствената ни среща и смятаме, че е хубав знак това, че е, повече държави е, са готови да участват. Повече държави, отколкото очаквахме. Така че ще обсъдим отново резултатите в края на цикъла. Искам да ви уведомя, че следващата седмица, на 26 юни, комисията ще обсъди стратегически план за действия, като основната цел на този въркшоп, който ще бъде организиран, да се определи минимален брой от приоритети, в е, политическия цикъл на Европейския съюз е, от 2018 до 2021 година. Е, накрая има, разбира се, и други точки, които бяха обсъждани в Кози. И ако не възразите, съвсем накратко ще посоча още две въпроса, които, по които се работи по време на Латинското председателство. Първо, е, цялостната признака на комисията на е, политиката в областта на сигурността. Парламентът вече е водил дискусии с е, комисията и когато сме обсъждали въпросните на комисията, държавите членки отговориха на тях. Комисията говори на официалната среща в Малта и там ни запозна с основните заключения. И сега ще изготвим и окончателния доклад. Е, предварително ние извършихме е, предварителен обмен на мнения по стратегията на Европейския съюз. Е, работата ще продължи през естонското председателство. Резултатите от преценката на комисията също бяха обсъдни на тази дискусия. Господин председател, бях кратък, но все пак може би малко по-дълго говорих, отколкото беше предвидено. Е, с е, радост ще отговоря на всеки въпрос, който може да възникне. Благодаря ви още веднъж за това, че ми предоставихте възможността е, да участвам в работата на вашата комисия. Благодаря много, господин Сейшел. Сега ще изслушаме въпроси от членовете на комисията. Ще започнем с господин Квилиан. Благодаря, господин председателю. Благодаря за направеното изложение. Е, то е, става факт след няколко дни след приемането на доклада, който е изключително важен въпрос, още повече светлината на сношния опит за е, терористична атака в Брюксел. Въпроса за сигурността е много важен, затова ШИС трябва да се използва още по-добре. Е специално по отношение на чуждестранните борци. Е, просто е невероятно, че държавите членки е, не създават е, система за сигнали, не използват ШИС за по-добро взаимодействие. Аз се надявам, че Кози е, ще подпомогне по-доброто използване на настоящите информационни системи, вместо да въвежда нови информационни системи. Ще, ни, ще потвърдите ли това? Дори въпроса за ШИС предполага съответно промени. Създаде се и системата ETIAS. Ние ще бъдем в, добре да обсъдим оперативната съвместимост и да потърсим пробойните в нашата система за а, сигурност. Какво мисли Кози по този въпрос? Какво, какво развитие да очаква? Още повече, че в някакъв момент вие говорите за по-широко прилагане на шенгенската рамка и кодекса. Какво означава това? Свързано ли е по някакъв начин за, а, с, с проучването за сигурността? И какво, какви изводи прави комисията от този въпрос? Господин Коелю, благодаря ви за изказването. Следващо изказване. Благодаря госпожа Зипел. искам да се спра на въпроса на, надявам се, разширяващото се сътрудничество в областта на обмен на информация. Често чуваме оплаквания, че този обмен не протича правилно, но ако се вгледаме исторически в нещата, аз си спомням, че през 2009 година започнахме хармонизация на наказателно-правните разпоредби, но едновременно с това моето усещане е, че държавите членки е, настояваха да провеждат на своя битка с на, е, престъпността. Едва през последните години нещата се промениха в светлината на борбата с тероризма. И въпреки, че редица държави вече имат отрицателен опит в това отношение, е, нещата не върват към сътрудничество. И все пак е, основите на, и корените на тероризма изискват съвместни действия. Все пак е, това изисква време. Мисля, че е много отрадно да чуем в началото на вашето изказване, е, че ШИС се използва по-широко и все повече сигнали се подава чрез нея. при условие, че държавите членки въвеждат добре проверена и обоснована информация. Така че да, това е стъпка напред. Не само се заостря общественото съзнание, но и практическата готовност за обмен на информация. Връщам се и към факта, че положението в държавите членки, както по отношение на трансгр... трансграничната организирана престъпност и тероризма, е, ситуацията в държавите членки е много различна, така че не можем да очакваме еднаква информация от всички държави членки. И имам два въпроса. Съгласен ли сте, че има промяна в поведението на държавите членки, организации и администрация за по-добро използване на информация и взаимодействие в посока сътрудничество и обмен на информация? И второ, Смятате ли, че е необходимо в борбата с трансграничната и организирана престъпност да се създадат повече съвместни разследващи екипи за разследване или положението в настоящия момент ви удовлетворява? Имаме не един и два дебата след всеки терористичен акт на практика. Обществеността и политиците се оплакват. Защо се допусна това? Защото извършителите все пак са познати. Но когато официалните органи е, трябва да решат е, дали лицето е, трябва да бъде обект на наблюдение, натежава факта, че лицето е познато като дребен престъпник или радикализ... радикализирано лице, но без информация и улики за сериозни намерения за терористичен акт. Бихте ли обяснили защо е толкова лесно да се каже, е, лицето ни беше известно, бихме могли да избегнем атаката? Какви други практически стъпки при обмен на информация и вземане на решения са необходими, за да се реши дали дадено лице да бъде следено или не? Господин Диас Димера. Благодаря, господин председателю. Благодаря Що се отнася до това да се гарантира оперативната съвместимост при управлението на границите и гарантиране на оперативната съвместимост на системите на Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешните работи. Аз лично считам, че намерението Декларират, обявяването е съвсем почтено и добро, но като че ли липсват някои елементи, които са малко по-сложни. Необходими са законодателни реформи в широк мащаб. Въпросът с новите компетенции и с по-сериозния бюджет, който се предвижда, който трябва да се предвиди. Трябва да се определи също и някакъв график – също са необходими и бюджетни ресурси в, за следващата финансова рамка. Ето защо бих ми искали да ни кажете какво е вашето становище относно тези аспекти. Е, пак казах, е, законодателна реформа, новата роля на агенцията и бюджета. А що се отнася до различните приоритети, тези, които произ тичат от Сактара и другите. Вие цитирахте 10 приоритета, но липсва един според мен. Борбата срещу фалшифициране на еврото. Според вас, може би нашата валута вече не е предмет на фалшифициране, но според мен не е точно така. Thank you very much. And, uh, Mrs... Благодаря много, госпожа Чиничи. Благодаря, господин председател. Благодаря на председателя на Кози за презентацията, която направи. Високо оцених това, което казахте за обмена на информацията, оперативната съвместимост, оцених високо и програмата с приоритетите за следващите 4 години – но като че ли липсва една, както каза и колегата, може би липсва и още една. Това е трафика с човешки същества и специално злоупотребата с непъл... непълнолетните, педопорнографията, онлайн и така нататък. Смятам, че има престъпления, които заслужават много голямо внимание и трябва да бъдат сред приоритетите, защото касаят най-малките уязвими личности. Освен това, имам едно друго искане. Знаем от другите, които се изказаха преди мен, за това, че за съжаление драматичните атентати, които се случиха в наши страни, в нашите страни засилиха сътрудничеството и обмена на информацията. Но все пак аз се питам, що се отнася до това организираната престъпност, те касаят всичките теми, за които става дума. Трафика с оръжия, престъпление с околната среда, дрогата и така нататък. И видяхме, че Видяхме как терористите ползват фалшиви документи, които им са доставени от а, престъпните мрежи. А, и се питам как това, как може да, да тази обмена информация, как може да се засили. И се доказва, че не само тероризма, но и организираната престъпност те са свързани и от какво зависи, каква е причината за всичките тези престъпления, са трансгранични и които по принцип включват дейността на тези организации. И как ще се справи този вид сътрудничество и обмен на информация в това отношение? Благодаря. Сега да помолим господин Сейшал за отговор на поставените въпроси. И така, ще се опитам да обобщя отговорите на поставените въпроси. Е, не, не е лесно, но се надявам да отговоря, постъпвайки и на нашия оперативен по-специално опит, защото всички тези инициативи имат за цел да подобрят и повишат оперативната дееспособност и опита на държавите членки. И, така, чуждестранните борци могат да кажат, че Шенгенската информационна система е един от най-крупните инструменти и средства за постигане на ефективно ефективно повишаване на способността. Ежегодно отчитаме по-добри, информа... по-добри резултати от работата на ШИС и мисля, че към момента отбелязваме най-добрите резултати от съществуването на системата. Отново ще кажа, че имаме възможност да, прос... да работим и в борбата с чуждестранните борци. Но разбира се, тук нещата са по-сложни. Не може, не, тук не е достатъчно да се вкарват имена, било в ШИС, било в друга система. Трябва да има достатъчно доказателства, за да могат тези лица да бъдат е, вкарани, така да се каже, в системата. Много често се натъкваме на случаи, когато хората са из... лица извършили нарушение е, са известни на полицията е, и това създава впечатлението при терористичен акт, че полицията и органите на реда са могли да предотвратят тази, това събитие. Но ако отчетем правата на лицата, не можем да не кажем, че не е достатъчно едно лице да извърши нарушение или дребно престъпление, за да попадне в фокуса на наблюдение или следене. Много от тези лица са известни на полицията понякога и за по-сериозни нарушения но мога да ви уверя, че оперативната работа не ни дава възможност да следим и наблюдаваме такива лица, дори да ги задържим, защото всяка държава има различно законодателство, защитаващо правата на подобни лица особено ако е, има съмнение относно намеренията на това лице. За това полицейските и други правоохранителни органи взаимодействат за събиране на информация, за изграждане на правилни профили на такива лица, така че да може да се осъществява наблюдение и контрол. Е, е, питахте за други средства? Да, има друга база данни, която ни дава възможност да проследим извършителите на престъпления престъпления. Да речем, е, е, визовата информационна система ВИС и други бази данни, които в момента се използват. Те са на разположение на полицейските служители и се надяваме, че ще постигнем по-добри резултати. Освен това, е, вече тези системи широки, широко се използват. Сега е необходимо един използване на единни формати, унифициране, за да можем по-добре да ги използваме. Терористичните атаки е, и сигналите в ШИС That's right. And um, the, the, the, the um, е, и средствата за по-добро, за по-добра защита на личните данни. Работи се по такива инициативи. Основният въпрос тук е за всяко предложение – да предлагаме и съответни средства за защита на личните данни, както и правилно използване на информацията, за да не бъдат накърнени правата на е, отделните лица. Има такива предложения. и се работи по въпроса, за да гарантираме е, че каквито и проверки да се правят в базите данни, те ще бъдат законово обосновани, за да се гарантират ненакърняването на правата на съответните лица. The same thing is uh, on information exchange. Обмена на информация. Е, такъв има много по-често, може би, на двустранна основа, но е, е, информацията се разпространява все по-широко. Знаете, Малта е малка страна, затова е много важно да е, предоставяме информация по начин, който я прави достъпен за другите правоохранителни органи, е, отново съпазвайки правата на гражданите. Но ние предвиждаме по-широк обмен на информация. Това ще, ще остане приоритет и за бъдеще. Затова и се стремим към такива средства за оперативно съвместим начин на обмен на информация, така че да се стигне до средства, които да удовлетворят очакванията на всички агенции. И мога да кажа, че на базата на досегашния опит, обмена на информация, цялата информация се използва по начин, който гарантира успех на действията, било за борба, ако, ако говорим за борба с тероризма, било за организираната престъпност. Um, Освен това мога да кажа, че оперативните Оперативната съвместимост и обмена на информация е един от основните приоритети на комисията, на комитета КОЗИ. Работим от доста време по този въпрос. И се надяваме, че крайна сметка ще се стигне до успех. Успех за всички правоохранителни и правоприлагащи агенции в момента разполагаме с възможно най-добрите правни разпоредби и ще гарантираме е, така да остане и за в бъдеще осигурявайки и подходящ бюджет, за да може системата да действа. Мога да ви кажа, че пътната карта вече е, е изготвена. Работим в тясно сътрудничество с държавите членки и с ЕОЛИСА Европейската агенция, която стои за тази система. Тоест, правим всичко възможно, за да гарантираме възможно най-доброто предвид е, е, обстоятелствата. Борбата с сексуална експлоатация на деца също е част от обмен на информа, обмена на информацията. Тук е и попада и киберпрестъпността. Не сме я забравили. Тя беше в миналото един от приоритетите и ще остане на нашето внимание и в бъдеще. За жалост този проблем се разраства както и трафика на хора и, за жалост, трафика на деца. Трябва, като говорим за приоритети, Нека не, да кажа веднага, че не подценяваме другите въпроси, но тези са наистина приоритети от първи порядък. Направените оценки сочат, че желанието ни е да под, за подобряване на приоритетите 18-20 година са довели до резултат сексуалната експлоатация на деца е и си остава приоритет. След това подправените документи, фалшификациите. Е, знаете, че това е широко разпространено явление, но това не означава, че основните приоритети, посочени в нашия доклад и нуждата да се търси информация и средства за борба с тези явления се подценяват. Така че приоритетите са много важни за нас, но ние работим не само в европейски, но и в двустранен мащаб, включително с европейските агенции. Те трябва да разполагат със съответните средства, за да бъдат в състояние да преследват всякакъв вид престъпност. Било тероризъм, предвид трудните времена, в които живеем, включително защото тероризма добива форми на проявление, за които никой не е помислял в началото. Кой би помислил, че товарни а, автомобили ще се използват като средство, като оръжие в борбата. Но остава и въпроса, и се разраства въпроса с бойците, не само чуждестранните бойци но и чуждестранните терористи. Знаем, че броят им ще продължи да нараства. И тук като говорим, е, трябва да отчитаме и факта, че сме изправени пред срещата с много семейства, много деца. Е, това са млади хора, които не са видели нищо друго, освен, е, освен война. Надявам се, че с това успях да отговоря поне на някой от въпросите ви. Председателят, благодаря господин Сешел, казаното от Кози е, допълва много от интересуващите ни въпроси, оперативна съвместимост, обмен на информация. Те са и на наш дневен ред и ние ще продължим да се занимаваме с тях. Благодаря обаче изрично на Кози за вашето присъствие и доклад. Благодаря на колегите за подробните въпроси. Сега ще изслушаме Шенгенско пространство, решение на изпълнение на съвет на 11 май. Е, тогава е, съвета прие решение за удължаване на срока на временния граничен контрол на вътрешните граници при изварени обстоятелства, застращаващи цялостното функциониране на Шенгенското пространство. Е, по този начин даде възможност на Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия да продължи временно граничния контрол с 6 месеца. Сега давам думата на Малтийското председателство, което да ни запознае с решенията по прилагането и след това ще дам думата на комисията, която ще ни запознае с предложението на, комисията, на съвета от 2 май. А след това ще дам думата на унези, които искат да се изкажат. Най-напред на представители на Малтийското председателство, госпожа Ли Сангат или този, който е тук. Бихте ли се представила? Да. Да, благодаря. Моята колежка трябваше да направи представенето, но не можа да присъства днес, така че аз се замества. Моето име е Берика. Е и така, както знаете, през май 2017 година комисията е, направи предложение за трето и последно продължение с 6 месеца. Това е, предложение беше обсъдено на съвета на техническо ниво и в Корепер. Съвета призна значителния напредък, който е бил постигнат от предходните препоръки и приветства усилията, които са положени на много фронтове. Имайки предвид това, съвет е съгласен с комисията, че положението все още не е стабилно и препоръката е, да се продължи този граничен контрол трябва да бъде направена. Решението за прилагане беше прието от съвета на 11 май 2017 година, като препоръча продължаването е, на временния граничен контрол с 6 месеца. Е, бяха регистрирани декларации от някои държави членки. Както виждате, решението за прилагане се придържа придържа близко до предложението на комисията. Там се насочва, че полицейския контрол трябва да се е, употребява съобразно законните разпоредби, за да се избегне граничния контрол на вътрешните граници. Това трябва да бъде последно средство, след като е, не са е, приложени други мерки или не са успели, съответно с препоръки и координация между държави членки. Съвета обсъди препоръката на комисията по полицейския контрол. Това също беше приветствено. Благодаря благодаря ви. Okay, and, um... Председателя, благодаря. Сега давам думата на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря. Добър ден на всички. Основната цел на комисията винаги е била и си остава запазването на изцяло функциониращо шенгенско пространство без е, граничен контрол на вътрешните граници. Искам е, да е, посоча, че това е последното продължение на временния граничен контрол, е, така че трябва да се има предвид, че при спазване на строги условия това продължаване не може да продължи. Комисията предложи граничния контрол да бъде продължен за последен път с 6 месеца поради наличието на мигранти в Гърция и защото се твърди, че са забавени потоците на незаконни мигранти напоследък. Едновременно с това европейските агенции за граничен контрол е, трябва е, да е, положат допълнителни усилия и те бяха посочени на доклада от 13 е, юни. Е, трябва да се има предвид, че е, квотите за връщане в Гърция трябва да бъдат увеличени и граничния контрол отново трябва да се осъществява. Както казах, това е последното продължение. Граничния контрол по вътрешните граници трябва да бъде изключение и да бъде последно средство, което се прилага. Комисията наблегна няколко неща ще ги посоча. Държавите членки трябва да използват альтернативни мерки с е, резултат подобен на резултата на временния граничен контрол. Е, имам предвид, че полицията трябва много по-често да използва наличните си правомощия, е, за да предостави е, явен приоритет на е, полицейския контрол, приоритет спрямо граничния контрол. Според нас е, това не е въпрос за граничен контрол и полицейски контрол. Ясното намерение е граничния контрол да бъде заменен с полицейски проверки операциите са много по-смислени, защото предоставят много по-голяма гъвкавост за правоприлагащите органи. Те дават възможност на дългосрочни патрули е, да проследяват риска и подхода да се основава на разузнавателна дейност, а не просто на граничен контрол, който често изисква много средства. Комисията настоя държавите членки да приложат препоръката за полицейски проверки проверки колкото се може по-бързо, а не да чакат изтичането на 6-месечния срок, а именно до края на ноември. Ние организираме уркшоп с най-засегнатите държави членки през юли и следващо уркшоп по полицейско сътрудничество през септември. Целта е, е да обсъдим е, с държавите членки как трябва е, да продължи работата. Ние продължаваме усилията по охраната на външните граници. Вече споменах съответните агенции и ние се надяваме шенгенското пространство да възстанови целостта си до края на тази година. Председателя, благодаря ние се обърнахме към компетентния комисар и искахме да бъде изготвен доклад за всички отделни страни. Получихте ли това искане и докъде стигнахте в отговора? Благодаря. Аз мога да дам определено положителен отговор. Първо, комисията изцяло подкрепя вашето искане но комисията не е автор на тези доклади. Може би е, трябваше да се обърнете към всички въпросни страни в ученгенското пространство и да ги попитате дали тези доклади могат да бъдат представени пред парламента. Ние очакваме все още отговор. За момента имаме съгласието от засегнатите държави членки незабавно да споделят всички тези доклади с Европейския парламент. А, председателя, какво означава незабавно? Аз писах писмото през май. Отговор все още очакваме. Както казах, комисията не е автор на тези доклади. Председателя знам, но отговор ние Очакваме съгласието на държавите членки. Обсъдихме въпроса с нашата правна служба. Сега очакваме съгласието на е, засегнатите страни от е, шенгенско пространство. Е, председателя, възхищавам се на умението ви да ми отговаряте. Аз много добре съзнавам, че вие не сте автори на тези доклади, но все пак би трябвало да можете да ни запознаете с позицията на държавите членки. По този начин депутатите ще могат да разберат какво точно става. Това беше целта на писмото от май. Казвате незабавно. Какво означава незабавно? Да ги получим на следващия ден, например. Просто в нормален език. Така ще бъде по-добре за нас. Нищо повече не искам. Питате депутатите незабавно. Значи в определен момент депутатите да могат да го видят. Примерно комисията да им ги изпрати с имейл. Това е незабавно. Да, дума думата на депутатите за становище. Е, Vreau să întreb direct Consiliul. Благодаря, господин председател. Аз имам въпрос към съвета Макар, че сега говорите с някой различен, това не е лицето, което ни запозна с приоритетите на комисията, но един от тези приоритети беше да се подобри основата на Шенген и начина по който работи това пространство – Лично аз участвах в всички дискусии във връзка с вътрешната сигурност в шенгенското пространство. В моята страна, а именно Румъния, винаги хората ме питат защо нашата страна, Румъния, не е част от шенгенското пространство, при условие, че е, нашата страна е отговорила на всички изисквания. Въпросът е, че когато говорим за Европейски съюз и неговата сигурност, ние винаги говорим за целия Европейски съюз, независимо от това дали страните са член на Шенген или не. Аз мисля, че в Румъния положението с сигурността е много по добра отколкото в други страни от Шенген. Ние нямаме проблеми с тероризма и имаме същите проблеми като вас с Малта, както с други страни председатели. Нямаме отговор нито от съвета, нито от комисията защо имаме една единствена външна граница, е, така че е, ви задавам този въпрос е, с надежда да получа отговор още днес. Мисля, че ако Германия, Австрия, Дания, Швеция смятат, че има проблем с граничния контрол, то тогава да, разбира се, може да има допълнителни мерки. Какво ще направите след 6 месеца? Продължавате да продължавате с 6 месеца. До кога? Председатели, благодаря. Господин Коелю има думата. Благодаря, господин председател. Неколкократно съм казвал, че започвам да чувствам, че съвета, както и комисията, всъщност крият нещо – почти две години изтекоха, откакто е, въведохме е, граничния контрол. Е, година мина, пет страни едновременно с това решиха да въведат този временен граничен контрол. Почти година изтече от крайния срок на комисията с подкрепата на съвета реши, че Шенген се връща към нормалното състояние, но нещата остават непроменени така че ние не знаем какво точно става по тези вътрешни граници. Никаква информация не ни е изпратена по този въпрос. Вероятно си спомняте по-рано тази година в тази комисия аз попитах как можем да преценим дали е, този граничен контрол е необходим или не, при условие, че не разполагаме с информация колко проверки се извършват, колко нелегални мигранти са заловени, какъв вид проверки точно се извършват, какви са целите и какво економическото им въздействие. Е, през последните пет месеца, е, след писмо до комисията е, и след писмото от председателя на нашата комисия, за което току-що стана дума, сега искам комисията да дойде пред работната група за Шенген и да искам да получа всички документи, които са изпратени до вас. Не защото трябва да има много по-голяма прозрачност по тази област. И накрая, господин председател, и Малтийското председателство, и представители на комисията говорят за полицейски проверки. Аз нямам проблеми с полицейските проверки, но аз смятам, че трябва те да стават все по-разумни. Но аз е, прочетох документи, които са изтекли от председателството, където, цитирам, е, е, се говори за засилване на полицейските проверки на цялата територия. Документа е от преди една седмица, значи съвсем скорошен. Въпросът ми е, какво предвижда съвета, какво подготвя? Какво точно имате на намерение по засилването на полицейските проверки на цялата територия? Аз съм сигурен, че нашата комисия изисква съвета да бъде по-ясен, когато говорим за Шенген. Шенген е близък до сърцето на нашите граждани, както вероятно се спомняте, които вероятно и се спомняте, ние представляваме. А, председателя Председателството е чуло е, различни депутати по тази тема, така че искам председателството да съдейства на комисията, когато настоява държавите членки да изготвят тези доклади. Надявам се е, да предадете това послание, за да се ускори процес. Tack så mycket. Ja, jag kan inte säga att jag blev speciellt klok av den här informationen. Eh, Благодаря. Мисля, че тази информация, която получихме, беше много полезно. През 2015 година е, имаше нещо като масова миграция, иммигриране в Швеция и имаше много проверки на, на границата, но трябваше време, за да се организира всичко това. Иначе в страната ми просто нещата се срутиха поради този поток от иммигранти. И много съм благодарен за тези извършени проверки на границата. Но трябва да кажа, това е последното продължаване на контролите на границата, но е съвсем ясно, че това е един от стълбовете на свободното движение в Европа. Сега като че ли ще бъде е, скъсено всичко това до ноември. И има цяла серия иммигранти, които пристигат в страната и регламент, Дъблинския регламент няма да бъде реформиран тази година. Независимо от това масов, от този поток иммигранти. Така че как бихме могли да управляваме един бъдещ поток е, от е, иммигранти в момента, в който проверките на границата вече няма да се извършват. Тъй, че трябва да не забравяме, че се изисква време, за да се извършват дори самите проверки, като тези, полицейските проверки, за които се говореше отдеве. Така че въпросът ми е следния. Чухме от комисията, че трябва да се извършват полицейски проверки а, на мястото на граничните проверки. Но, като помислим за тези полицейски проверки през 2013 година, беше много трудно да се извършва такива проверки по иммигрантите, защото имаше много а, такива, които пристигаха без документи. Добре, как да се извършат такива полицейски проверки? Thank you, Chair. Госпожа Саркентини, благодаря, господин председателю. Мисля, че Последния път, когато говорихме за продължаване на граничния контрол, си обещахме, че е за последен път. Сега наистина е за последен път. Въпросът е колко сме сигурни, че е за последно. Това ме интересува. Това е изключително важен политически въпрос. Функционирането на Шенген, на вътрешните ни граници. Ние сме горди, от, с, е, го гордеем се с, с е, това, че нямаме вътрешен контрол е, в полза на гражданите и да се удължава граничния контрол е, вече не е актуално. Изненадана съм съм като чето, прочетох документа, се се говори за гърците, за Гърция и там пристигащите бежанци. Балканския път бе е, затворен през 16-та година и е, договорката с Турция бе от, направена от 2016 година. Не можем да говорим за опасност по шведските, датските, австрийските, германските граници. Не можем да го кажем. Може да има други причини за продължаването на проверките, че а това е, че ние все още не сме се разбрали за пренасочването на бежанците от Гърция и Италия. Трябва да се намери общо приемливо решение, но страните, които не искат бежанци, настояват за граничен контрол. Полицейските проверки много дълго се борих с това в родината си Нидерландия. Няма граничен контрол, но няколко километра по-навътре. И това са произволни проверки но това някак си е, е винаги е ориентирано към е, автомобилите с източноевропейска регистрация. Ако нормализираме полицейските проверки, вместо граничните проверки, ще бъде още по-трудно да следим нещата, защото дори видях е, холандската полиция застава на белгийски паркинг, за да види кой минава през границата и по локи-токито казват на колегите си в Холандия, обърнете внимание на еди си кой автомобил. Това е полицейска проверка, да не се връщаме към полицейски проверки. Ако правим граничен контрол по вътрешните граници, нека го правим по правилата, което да е произволно няколко часа месечно почти свърши, господин председател, но за нещо, на което Европейския съюз толкова държи, отговорът на съвета е доста ограничен. И това не, не може така, защото те би трябвало да са наясно какъв е залогът. Госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. Имам един много сериозен въпрос, свързан с този текст. Това е, че в списъка на страните, за които правим равносметка, това е моята страна. А това е една от първите страни, която поиска възстановяването на граничните проверки. Искам да припомня, че Франция поиска това по време на конференцията за КОВ-21 Междувременно имаше атентати в Париж и от тогава систематично се иска отново а, граничните проверки и основно в връзка с борбата против тероризма. Всъщност какво става днес във Франция? Най-напред искам да кажа, че Франция не е единствената страна, за съжаление, която е жертва на терористични актове, но доколкото зная, ние сме единствените, които поискахме възстановяването на границите, именно във връзка с борбата срещу тероризма. Но, е, така както стоят нещата, Франция използва възстановяването на границите именно за да се бори срещу тероризма. Ще дам един пример, който ми е доста е, скъп. Е, става дума за избирателния район, на който съм избрана, в юж... границата между Италия и Франция. Систематично се провеждат проверки но не, не са проверени всички, проверени всички хора. Това е гранична проверка, не както казваше госпожа Саргентини, проверка по а, происхода на колата, а цвета на кожата, каквито и да са, ако примерно някой е малко по-мургав, той редовно го проверяват, но не другите. И мисля, че това са сериозни проблеми. Още повече, че все повече в рамките на тези проверки се използват военни сили и други, които са установени там по спешност. И сега на френско-италианската граница се, извършва провер... се извършват проверки от военните. Така че трябва да се занимаваме с въпроса с възстановяването на границите на френско-италианската граница, включително и господин Коелю, аз ви, бих ви предложила да отидем на френско-италианската граница, за да видите как стоят нещата. Защото мисля, че там има сериозни проблеми. А и в Министерския съвет новото правителство ще одобри един нов план за мерки срещу тероризма, който ще направи систематични мерките на за борба срещу тероризма. Връзката между иммиграция, тероризъм и спазване на основните а, свободи и на моята страна, където се е подписана първата една от първите декларации в това отношение, е един от пионерите в това отношение. И така, се резюмира отново, отново въпроса си, защо Франция не е записана в този доклад. Благодаря, господин председател. Сигурността на шенгенското пространство и правото на свободно движение в рамките на Европейския съюз зависят изключително много от това как биват охранявани външните европейски граници. Това от своя страна зависи до каква степен държавите членки по външните европейски граници, като България, не само спазват високите стандарти на охрана на границите, но и дали получават необходимата информация от своите партньори за опасностите, грозящи европейската сигурност. С оглед на факта, че за съжаление България още не е член на Шенгенското пространство, въпреки че е изпълнила всички технически критерии, бих искал да попитам дали се предприемат стъпки в Съвета за предоставяне на достъп на България до визовата информационна система, както и за пълното прилагане на Шенгенската информационна система за България и по-точно на чл. 24. Благодаря Ви за вниманието. Anyone else? No, can I just, um, just ask for a response now from the... Има ли други желаящи да вземат думата? Сега нека очевидно не, така че нека да дадем думата за отговор. From our end, we just uh, basically confirm we will pass on the message. Uh, е, така че е, аз мога да. Това, което мога да обещая е да предам информацията. Има доклади, които са изготвени в държавите членки и мога да заявя, че ние сме винаги заявявали своята готовност за среща с парламента, с, е, постоянно сме в контакти с екипа на господин Коелю и мога да заявя нашата готовност да продължим така и в бъдеще и да предоставим всякаква желана информация. Сега... Комисията? От името на комисията Нека да чуем от името на комисията за Румъния и България, е, тъй като вече е извършена шенгенска оценка за тези две страни през 2012 година с заключението, те са готови трябва да се вземе единодушно решение в съвета. Всички държави и членки трябва да кажат да. Това е проблема тук и вие много добре го знаете. Що се отнася може би не съм се изразил достатъчно ясно преди това. Ние имахме съгласие с всички засегнати държ... шенгенски държави членки. В момента, в който имаме съгласие, ще споделим доклади, месечните доклади с парламента, с радост. Господин Коелю, може би е добре да имаме да, да присъствате на заседание на работната група по шенгенски въпроси и да чуете мнението на комисията относно полицейските проверки, защото позволете да подчертая от името на комисията, че ние проявихме максимална гъвкавост и спрямо съвета като цяло, и спрямо държавите членки. Стигаме до много заплетената точка 20, по член 29 за продължаване, защото Шенген Шенгенския граничен кодекс е, категорично казва, изчерпани са всички възможности за удължаване на срока. Дори комисията даде още 6 месеца до ноември, надявам се през ноември, нали, предвид и, и емоции, и избори, дано всичко е минало до тогава, и може би така нещата ще се поумирят, е, но това е наистина повратна точка за връщане в Шенген защото някои гласове в държавите членки така се чуват а, е, а, е, дали това ще стане. Това е последно удължаване на срока. Говорим вече за правна рамка, която изчерпахме напълно. Това е казано нееднократно. Комисията го е заявявала и на съвета, и на държавите членки, че общите правила за въвеждане на временен граничен контрол са в сила е, и винаги са били. Да, в Гърция проблемът не е, е толкова сериозен, както преди сериозно е положението в Италия, но винаги има възможност да се възстанови на други граници, по други причини, вътрешния граничен контрол, но най-много за два месеца. А това изисква е, да се вземе решение. Максималният срок за удължаване е 6 месеца. Но това предполага държавите членки да проявят сериозна гъвкавост. Но не можем непрекъснато да правим изключения. В някакъв момент трябва да се върнем към правилото. Ето и тук се каза, че вътрешните проверки са изключително неблагоприятни, накърняват и, и имиджа на Европа, и на шенгенското пространство, да не говорим, че вредят на економиката. А, полицейските проверки. Тук комисията прояви изключително голяма гъвкавост и по този въпрос. Имахме среща с 10, дър... имаме среща на 10 юли с 10 държави членки и комисията ясно заяви, е, че е, законодателно и оперативно трябва да удовлетворим всички изисквания на държавите членки и лицата там да, да, да бъдат е, настанени съответните лица и се надявам след като минат изборите през септември и октомври да се върнем към нормалното положение през ноември. Надявам се, че, ще, че отговорих на въпроса е, в о, господин Коелю последни коментари от вас. Благодаря, господин председателю. Вземам предвид казаното от комисията и поканата за участие в работна група Шенгенския въпроси. Благодаря наистина, но по същество. Ние приветстваме инициативата на комисията да създаде е, да изготви план за действие за връщане към е, обичайната практика в Шенген. Това, което става ясно сега, че има държави членки, които настояват за удължаване на срока извън е, законоустановеното и предвиденото. И това е проблем. Има обаче и още един проблем. Защо споменавам съвета? Очевидно някой в съвета осъзнава, че няма правна възможност за удължаване на контрола. И на мен ми се струва, че те подготвят някакъв начин да надхвърлят законодателната рамка, продължавайки с закон... граничните проверки. По този въпрос трябва да работим. Няма да разглеждаме европейското законодателство като начин да си затваряме очите пред приетото законодателство и да търсим вратички и обиколки, за да постигнем желания резултат. Така че аз твърдо смятам, че съветът трябва да каже по-ясно как смята да взаимодейства с парламента. Задача на председателството е да осигури това. И освен това, мисля, и се надявам, че е, провеждането на съвместно заседание с работна група Шенгенски въпроси и комисията при закрити врата ще ни даде възможност да отговорим на въпроса. Някой друг желая ли да вземе думата? Не разбирам защо е, Франция не е включена в е, диспозите в, конкретен, конкретен въпрос беше зададен. Франция е в различно положение. Беше, каза се, е, че Франция още веднъж удължи срока на граничните проверки поради тероризъм. За другите страни става дума по-скоро за миграционни потоци и процеси през Турция, Гърция по Балканския път. Комисията разглежда и последните съобщения от е, френска страна по тези въпроси. Да, така че говорим за различни текстове от Шенгенския кодекс, казва председателя. Надявам се да стана ясно. Благодаря. Чисто технически отговор. Е, нека да обобщя, за да стане ясно какво каза господин Коелю в заключителните си думи. Искам само да подчертая, че настоявам пред председателството да настоява пред държавите членки да представят докладите. Това е изключително първостепенен, бих казал, политически въпрос в парламента сме на мнение, че трябва да разполагаме с тази информация, за да се възстанови отново прилагането на Шенген. За нас това е от изключително важно значение ние ще следим много внимателно, включително казаното от господин Коелю за срещи при закрити врати. Няма да навлизам в повече подробности. Очакваме докладите. Благодаря на господин Коелю и на всички участници в дискусията. Благодаря ви още веднъж. И така, пристъпваме към пета точка. Е, защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите, органите и службите, агенцията на Съюза и свободното движение на такива лица. В момента е, трябва да заменим действащия регламент 45-2001 във връзка с защита на личните данни. Е, така че в момента ние ще изслушаме изложението на проекто доклада от Емилия. Тя ще ни запознае с проекто доклада си днес. След след това е, ще дам думата на е, депутатите за изкусията, а също така ще чуем и е, мнението на Европейската комисия. И ако обичате, давам ви думата. Благодаря много, Клод. Първо и аз искам да благодаря на докладчиците в Сянка. На първия етап участваха много активно срещите. Задължително благодаря на секретарията на Либе и на комисията, която бе сяло на разположение за информация. Най-важните моменти от нашия доклад е, те са ви известни от дискусията. Има един въпрос, по който бяхме категорично на едно мнение. Е, това е основният регламент за защита на личните данни и неговото спазване е, трябва да бъдем, да постигнем уредба възможно най-близка до е, на регламента за защита на личните данни и трябва да е, се създаде яснота и нещата да бъдат максимално прегледни. Първо, за чувствителните данни там поработихме, но също и възможността за сертифициране на европейски служби. Другото, за което говорихме, е отношението между секретарията и Европейския орган за защита на личните данни. Основен момент в дискусията беше обхвата. Това бе второто. Всички бяхме общо взето единодушни, че за този регламент трябва да по, този регламент трябва да попадат всички данни, обработвани от европейските институции. Това трябва да влезе в регламента. Това се отнася и за европейските агенции. В правосъдебната сфера Европол, Евроюст, също така и ние сме на мнение, че трябва да има уредба и решихме да подходим по-умерено, в смисъл да кажем, там където има собствен режим на защита на личните данни, ще приемем, че той временно ще остане в сила, но само до ако е в съответствие с директивата за защита на личните данни от 2016 година. Иначе няма смисъл. Иначе трябва да има съгласуване на, текста с, на текстовете с регламент. След това вътрешните правила ние смятаме, че въпросът за ограничаване правата на засегнатите лица трябва да бъде уреден по сходен начин. Тоест, въпроса на, за правата на субектите на данните трябва да бъде уредено с общ законодателен или правен акт, а не вътрешни правила. Затова отхвърляме възможността тези въпроси да се уредят чрез вътрешни правилници и уредби и отхвърляме възможността за отх... ограничаване ад хок без правно основание. Мисля, че това е логично. Дър изменение 26, например, също се отнася за ограничаването на правата по начин роден в държавите членки. След това, четвърто, европейските институции трябва да бъдат задължени да поддържат централен регистр, не като формалност, а голямо улеснение за всички органи защита на личните данни. Пето, е, имаме три текста, три члена посветени на, така да се каже, електронната неприкосновеност. Отговорихме много. Това се отнася, решихме единодушно и за европейските институции. И с нашите изменения ние ще включим и този въпрос. За това сме за отпадане на член 35. Той трябва да отиде в електронното лично пространство. Другите два текста се запазват. След това предоставяне на данни. Отвърнахме стария член 7. Европейския орган за защита на личните данни настоя така е, имаме някакви правила е, за предоставянето на данни между европейските звена. И след това при прехвърляне на данни трябва да се обоснове правомерността и необходимостта от прехвърлянето на данни е, и е, дали той обслужва обществения интерес. Това е важно. ЕДПС, разбира се, остава както е и сега, но предложението трябва да бъде съвместно. Съвет и парламент от опита през последните, през последните назначения знаем, че това е необходимо. След това обсъждане е, обсъждахме въпроса за надзора, независимия надзор на данните и тук се позовахме на съдебната практика. И накрая санкциите. Ние не смятаме, че трябва да се откажем от санкциите. В други области е, е също така. В друг... Не е много лесно, но комисията обясни все обяснихме с комисията, че не внасяме сериозни изменения. Поддържаме своите предложения. Благодаря. Председателя, сега се обръщам към докладчите в сянка. Започвам с господин Фос, ако обичате. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на Корнелия Ернст за положените усилия е, по заседанията с докладчиците в Сянка. Срещаме се, обсъждаме, питаме Принципно и аз мятам, че реформата е не необходима. Казахме го още, когато се приемаше основния регламент за личните данни, интеграция на институциите, уеднаквяване на директиви и регламенти, което и стана миналата година. За мен проблем е, че комисията възприема регламента, но не повсеместно. Е, например, в член 8 се говори за съгласието на деца. Сега питам се дали не отиваме твърде далеч е, по, по този въпрос. Според мен това е, пренасяне, възприемане не, е необходимо. има разминаване в определенията. Ако искаме да имаме логична система, би трябвало да изчистим тези неща. Важно е, а и въпрос имам въпрос към докладчика. Според мен е много важно при полицейското сътрудничество в областта на наказателното правосъдебното сътрудничество да помислим за диференциран обхват. Но не знам дали изменение едно визира това раз, е, разграничаване между оперативни и административни данни. Ако е така, аз съм за. Що се отнася до изменение пето, е, тук нещо не ми стана ясно. Е, дали говорим за обработка на всякакви лични данни, която да бъде забранена или нещо не съм доразбрал. След това изменение 2. За мен това някак си означава с, с да отпадне съобразяването с директивата за защита на личните данни, което съответства на Евроюст, Европол, Европейската прокуратура, ЕПО и агенциите въобще нарочен режим, за да могат да си вършат работата. За това искам да пледирам, ако е така, административните данни от тези агенции и в тази да влязат тук, но което е много важно, оперативните данни да излязат от приложното поле. Поне за мен това е изключително важно и ако ще, ако се съгласим по този въпрос, ще имате моята гореща подкрепа. Благодаря. Председателя, благодаря. Давам думата на докладчика от социалистите и демократите. Благодаря. Също искам да благодаря на Корнелия за цялостната работа и цялостната предходна информация, която ни е предостави. Тя е взела понимание, когато е работила по доклада. Имам предвид и предложението на комисията. Сега трябва да приключим целият пакет по защитата на личните данни от, във всички европейски институции. Е, аз е, е, регламента беше основната рамка и основание, но ние съжаляваме, че директивата за полицията, например, също не е допълнена. Ние се опитваме да я допълним. Например, проблема за прехвърлянето на данни, ограничаването на определени права. Това трябва да бъде съобразно директивата. Е, е, изразяваме съжаление е, за това, че този любезно казано умерен подход, който ни е наложен, като предвижда различни режими за определените институции. Тези разлики продължават да съществуват. В началото на реформата за защита на личните данни имаше идеи как как в цялата система да има единна система и единен инструмент. Аз помолих Корнелия да се спре на въпросите за вътрешните правила – Вярно е, че има вътрешни правила, когато говорим за ограничения, но това, което е посочено е недостатъчно. Трябва да се търси правно основание за това. Сега очак... мисля, че свършихме полезна и добра работа. Сега очакваме да направим план и може би трябва да се работи и по регламента за личния живот. Е, там има позоваване, но трябва да има едно и също основание. Сега давам думата на Ян Олбрихт, казва председателя. Благодаря. Е, е, благодаря на докладчика за този доклад по обработката на личните данни. Аз мисля, че е, с това предложение е, се казва, че тези стандарти трябва да се отнасят за различните органи, служби и агенции. Е, те не трябва да са отделна област за определени агенции, които прилагат различни правила Естествено, че може да има други стандарти други правила извън този регламент, но трябва да има общо правило, което да се прилага, когато няма други допълнителни правила за съответните агенции. Аз мисля, че дори трябва да помислим и, и за употребата им за хармонизиране при е, хармонизирането на правилата за личните данни. Е, те са по-специфични. Пример, предложението на Комисията за оперативна съвместимост, според мен това е предпоставка, е, защото за да има хармонизация при защита на личните данни, при обмен на данни между агенции или системи, е, това е шанс, е, за да можем да извършим тези законодателни изменения. Би трябвало да се възползваме от тази възможност е, и да настояваме европейските институции да се съгласят, както и агенциите да се съгласят по общ набор от правила. Освен това, бих казал, че не би трябвало така знаем, че имаме практика за вътрешни правила като правно основание. Знаем, че както очакваме от е, държавите членки, така и от правоприлагащите органи, очакваме да приемат е, закони с законодателни стандарти. Естествено, че е, може да има сходни разпоредби в отделни държави членки, но е, е, но, но само вътрешните правила едва ли са достатъчни. Това са основните точки, на които да се спра тук, но очаквам да работим по измененията и по компромисите. Смятам, че вече вървим в много добра посока. Благодаря ви. Председателя, може би сега трябва да дадем думата на председателството. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата. Добър ден на всички. Ще се опитам да структурирам краткото си изказване на две части. Първо процедура и после по същество. Е, окончателният текст на съвета и текста предложен от е, е, докладчика въвеждат основни елементи, които ще бъдат обекта на тристранни срещи за бъдеще. Колкото до процедурата и стандартите за работа, Както решихме през януари, когато се изготви предложението на комисията, експертите се срещаха неколкократно. Е, след като е, е, на три пъти ние прочетохме всички членове, ние вече отнесохме текста до съвета по правосъдие и общи и, вътрешни работи. В момента въпросът се обсъжда от посланниците и Корепер. Пер Миналата седмица, по време на съвета правосъдие и вътрешни работи на 8 юни, министрите подкрепиха текста, което означава, че е, към днешна дата съветът е готов да започне преговори с парламента възоснова на текста, по който нашите министри са дали съгласие. Сега, по същество има четири основни въпроси, има и други странични въпроси, но ще се спра на четирите главни въпроса. Те вече бяха обсъдени и от докладчика. Въпроса за обхвата, вътрешните правила, връзките между ЕДП и административните въпроси. Ще започна с най-лесния. Може би става въпрос за глоби, съвета, заедно и докладчика решиха да не променят текста, предложен от комисията, т.е. общи правила при е, първоначално четене на доклада има съгласие и съвета и докладчика са избрали да вървят по един и същи път – или може би да добавят и вътрешни правила с оглед дерогация на основните права. Тук обаче трябва да се намери и техническо изяснение. Колкото до EDPS и връзките с тях, е, е, съвета се отклони от предложението на комисията, но измененията са малки. Е, колкото до основния въпрос, обхвата, това, което председателството направи, е просто да осветли или да внесе леки изменения в текста, който беше предложен от комисията. Има две подточки по обхвата е, е, тук вече е направено позобаване към Европол, е, Евроюст и Европейската прокуратура. Или второ, обхвата предложен от съвета е обхват по бившия втори стълб, а именно агенциите, които тогава бяха по втори пъл, втория стълб. Това е накратко, което направи съвета през последните 4-5 месеца. Основните насоки са последователност и възможна хармонизация с така нареченото GDPR. Не бива да забравяме, че то е, влезе в сила на 25 май, ще влезе в сила на 25 май 2018 година, т.е. доста скоро съветът е готов е, да води преговори по НДП. Аз приканвам докладчиците, да приключат работата си, за да може съвета и Европейския парламент е, да започнат преговори, за да постигнат необходимото споразумение, за да може на 25 май 2018 година GDPR и е, е, регламента, който регулира европейските институции, органи и агенции да влезе в сила. Благодаря ви. Председателя е, давам думата на представители на Европейската комисия. Благодаря много. Е, е, в началото искам най- да благодаря на докладчика и на докладчика в Сянка за изготвения доклад подобно на е, колегата от съвета и който представляваше председателството, искам да кажа, че е, има доста близки мнения от страна на трите институции е, по е, целите е, и по е, свързването с GDPR, доколкото е, този инструмент също покрива защитата на личните данни. Много е важно работата да приключи в кратки срокове, за да може новия регламент да влезе в сила едновременно с е, директивата и с директивата за полицията през май следващата година е, е, има доста въпроси, по които ние сме съгласни. Като цяло ние сме постигнали съгласие по съществото на предложението, но за нас е, има все пак проблемни въпроси. Лично аз искам да се спра на някой от тях. Председателството току-що спомена въпроса за вътрешните правила по изменение 28. Ние смятаме, и това вече това вече беше обсъждано и с съвета. Та задаваме си въпроса каква е полезността на тези вътрешни правила и, да, и защо е, европейските институции просто да не се позоват на административния текст. Защото е, е, всички органи не разполагат със същите инструменти, с които разполагат държавите членки. На например, е, те могат да разчитат на административни органи, които са квалифицирани по силата на закона. Но за европейските институции, европейските органи, законодателният текст има много по-ограничен обхват. Ето защо е, подхода на съвета, за да гарантира, че вътрешните правила отговарят на критерии, на определени условия, Та, тези вътрешни правила, според нас, са интересен път, по който можем да тръгнем. А, ние е, е, смятаме, че това няма да се отрази дълбоко на работата на е, вътрешните институции и служби. На второ място искам да се спра на изменение 47 на член 42 е, става въпрос за е, консултациите DPS-DPPP. Според нас предложението цели да изясни е, допълнителни разяснения по тези консултации. Имам предвид във връзка с делегирани актове, актове за изпълнение, защото за тях се предвижда специфичен график. Това не означава, че неформалните консултации няма да се осъществяват. А, ние ще осъществяваме такива консултации от името на Европейската комисия, но тук говорим за задължителни консултации. А, но това няма да се отрази на неформалните консултации. Те са изключително важни за посочените органи и за тяхното бъдеще. Имаме и резерви по задължението да се поддържа вид регистър, трябва да се предвиди такава възможност за европейските институции, но е, не непременно да им се налага такова задължение. По изменение 22 Тео се отнася за член 9. Ние смятаме, че е разумно да се изисква получателите е, да преценят доколко е необходимо е, да е, се предават данни. Да не се прави това от европейските институции и органи. Крайният потребител да прецени. И накрая Имаше изменения, които са предложени, за да има пълно хармонизиране с, съответните членове от директивата. Ние искаме е, да се съобразим с тази директива в максимална степен, но все пак искаме да оставим и разпоредби от 2001 година, защото те предвиждат по-добра защита на личните данни. За това е, е, е логично не винаги да хармонизираме дума по дума. И накрая е, по сертифицирането ние не смятаме, че това е подходящо. Едва ли е подходящо европейските институции и органи да изискват сертифициране. Това се отнася по-скоро за частни е, сдружения, поради което ние не запазваме тази възможност за европейски институции и органи. В заключение, е, е, въвеждането на член 7 по силата на изменение 21. При цялата подготвителна работа по нашето предложение, ние е, не сме имали намерение е, да подкрепяме този член. Е, тък му обратното въведе много голямо объркване при заинтересованите страни. Така че искахме да останат елементи от предишния член 7 в съображението, но да бъде заличен от корпуса на текста. Председателя, благодаря. Давам думата на докладчетата за заключения. Благодаря за многобройните изказвания от политическите групи, съвета и комисията. Въпросът бе от самото начало. Какво да включва регламента GDPR? Какво да включва е, да, ще разгледаме въпроса, но първо... може, ще видим дали да отпаднат определени части. Оперативните данни не, няма да отпаднат. Мисля, че по този въпрос нееднократно сме говорили на заседанията. Няма да променим. Ще, ще погледнем, може би, ще помислим, но дали директивата е взета предвид? Е, важно е това, което казват социалистите и демократите. Трябва да погледнем и ако има изменения, за нас ще бъде важно да постигнем хармонизация, обхващаща всички области. Обхвата. Да, това е най-оспорвания въпрос. Мислим как да стане, ако искаме да имаме собствен режим на защита на личните данни, как е, да го направим. Аз лично предпочитам да не влиза изобщо, но сега, хармонизация трябва да има във всички случаи затова и сме направили компромисното предложение. Ние сме казваме, че очакваме това от комисията като следваща стъпка. Преспективно, първата стъпка предполага съответствие на режимите с директивата. И въпреки това правен акт трябва да се направи тук имаме предложение по член 72А. Но ако има други предложения, заповядайте. Ние сме избрали този път. Можем да чуем и други мнения. Регистъра. Е, това е малко, но може би полезно предложение, защото ще ни даде добър обзор. Трябва да спокойствие да поговорим. Разумно е може да помислим за уреждане на въпроса в този дух. Член 9. Можем да поговорим. Тук става дума за достъп до документи. Много спорове има по този въпрос. Добра е формулировката, но можем да поспорим още. Ние държим на формулировката за сертификацията. Комисията се изказва критично мнение. Добре, нека да обсъдим въпроса. За нас това беше разумно допълнение към регламента и решение, което ни се ще да запазим. Ами, може би за сега да спра до тук за вътрешните правила. Там наистина държим на така заложената линия. За нас няма приемливи аргументи. Ще видим. Мисля, че можем бързичко да свършим работата и да се поберем в сроковете, които сами сме си дали. Благодаря на всички участници в дискусията. 11 юли е срока за внасяне на изменения по този въпрос. Моля, имайте го предвид сега. Точка 6. Зачита на личния завод, живот и защита на личните данни в електронните съобщения. Много интересно предложение във връзка с промяната през 2016 година. Нашата комисия работи много сериозно по въпроса през последните седмици и днес ще чуем госпожа Мария Лорестин, за да представи нещата. Благодаря, Клод е, е, благодаря за възможността. Първо ще започна с искрена благодарност към всички участници в сериозната работа по този доклад, започвайки от комисията. Благодаря на комисията за наистина чудесното сътрудничество. Предложиха много интересни идеи. След това благодаря на всички докладчици в Сянка, на, на екипа, който се включи в кръглите маси, консултанциите. Е, благодаря на Елени Матилда и всички останали колеги от екипа. Те имаха сериозен принос към доклада. Искрено се надявам, че можем е, да разширим и разбирането си по този е, въпрос. Комисията предложи наистина добра отправна точка, но в нашите дискусии включително с заинтересованото, ние се опитахме да разгледаме спорните въпроси с различни мнения и още започна с фундаменталния въпрос а, а, за, за отношението а, с регламента. Да, регламента е важен и той е резултат от техническия прогрес. Вече директивата не обхваща всички нови информационни технологии, а, обвързването на медиите, социалните медии, това, което става сега с интелигентните технологии, взаимодействие между отделните апарати. Промените са огромни. За нас регламе... работата по регламента създаде много сериозна обща рамка и въпросът е сега какви са разликите и дали тези разпоредби относно електронната неприкосновеност а, обхваща всички области и допълват договора. Първо, трябва, не бива да забравяме, че регламента почива на член 8 от Конвенцията за основните права. Не за защита на личните данни. А иначе говорим за член 7, неприкосновеност на личния живот. Мисля, всеки прави разлика между личен живот и лични данни. Много е сложно, наистина, стигнем ли до личния живот. Е, и защитата на личния живот не е, е основно право на парче, така да се каже. Това е правото на неприкосновеност на личното пространство, правото на мнение, правото на изразяване. Авторитарните режими ясно разкриват, че е, личният живот е първото, на което се посяга. И така, във връзка с това е, трябва да разгледаме обхвата. И тук основният въпрос е какво включваме, като говорим за електронни комуникации, е, как включваме ли общуването между отделните устройства и комисията предложи определение, което недостатъчно ясно относно това къде е края, къде е границата. Говорим за взаимодействие между технически средства, това не са човешки същества. Тук в този смисъл допълнихме определението, казвайки, че в, в обхвата не попадат всички контакти между технически устройства, но е, попадат онези, които са свързани с човешки същества. Не говорим за индустриалните устройства, които боравят с лични данни. Нещо, което остава на дискусия, допълнителната, допълнителните услуги, спомагателните услуги. Те допълват основните услуги, но включват и личен елемент, който трябва да разгледаме. Сега, ако продължим с обхвата, много е важно да включим не само а, общуването, но и вътрешното оборудване да, или крайните устройства. Например, смартфоните съхраняват информация, която се разраства ежедневно и там има огромни данни за нас, за всеки миг от живота ни и нашата дейност, за лични контакти и така нататък. И това оборудване е част от личния ни живот и материалния обхват – включва информацията, кой, която се съхранява и обработва от това оборудване. След това в предложението на комисията се включваше и момент за е, не само физически, но и юридически лица и това обърква защото не можем да говорим за личен живот на прав, е, правни субекти. Е, това е проблем, да, поверителност, контакти с хора и така нататък. И като се опитаме да разграничим определението, имената потребители и крайни потребители, юзър и end user. Значи, е, крайният потребител се говори за крайни потребители и това са юридически лица, а просто юзърс, просто потребители са е, физически лица. След това е, все още имаме ненамерни решения. Трябва да включим редица препратки. Тръгнем ли по този път, ние наистина ще включим текст с известни е, изменения и като се стигне до окончателния вид на документа, ще изчистим останалото. След това имаше много да не пропусна. Член 5 с, е централната декларация на цялото това на целият този регламент, какво е защитено. Това са наистина основни неща. И тръгвайки от тук, говорим за условията е, е, за поверителността, там и кога тя позволява изключения. И в текста, предлаган от комисията, е, имаше някои моменти, но ние се опитахме да внесем повече конкретност защото много говорихме с заинтересованите лица за обработката на личните данни. И като се вгледаме в личния живот, не можем да говорим общо за накърняване неприкосновеността на личния живот. Зато опитахме се да изготвим списък на условията това е важно и за комуникациите, и за оборудването. Е, Една от основните а, промени или новости, които се опитаме да включим, е а, да повишим възможността на потребителите да защитават личното си пространство хората понякога не могат да разберат и да използват всички технически възможности за защита на личните си данни. Понякога дори не знаят или е, за настройки и така нататък. Е, и нерядко провайдерите, доставчиците, прехвърлят отговорността на потребителите. Казват, можете да се откажете. И сега с единния пазар всички използват технологии, и деца, и възрастни хора, и хора с по-ограничени възможности. Не може си да очакваме всички да знаят всички сложни функции на съоръженията, които ползват. Така че искаме първоначалната настройка да бъде без проследяване. Do not track така че това да присъства в съответните технически съоръжения. А, и разбира се, трябва да има вариант за проследяване, но това трябва да бъде въпрос на избор. След това с комисията е, имаше разминаване между различните бисквитки, първи тип, трети тип. М това не е единствения проблем при проследяването. Това е. Те могат да бъдат повече или по-малко полезни, повече или по-малко да ни следят и така нататък. Затова първо се опитахме да не ги разграничаваме, но от друга страна подходихме по-регулирно, така че да има по-гъвкав подход за регламента. разграничаваме неприкосновеност априори, by default и по изпълнение. От една страна, това е основната независимост и неприкосновеността по избор дава възможност за развитие на разработка на нови технологии за хората, които решават тези много сложни проблеми. И насърчителното е, че има много фирми, а ние се срещнахме с над 100 заинтересовани страни. Има <clears throat> много добри е, предложения и решения. И сега неодавна в Малта на асамбле... цифровата асамблея видях смайващи неща. Е, на начина по който се предлагат нови решения и се надявам че предложението ни ще даде тласък и на европейската промишленост. Сега, като говорим за институционалния аспект, мониторинг, контрол и така нататък. то сега имаме съответствие с общата защита на личните данни и съвета за защита на личните данни се цитира нееднократно и в преамбюла, защото особено за децата и тяхната защита. Търсим решение все още, но има много моменти, които трябва да имаме предвид и се надяваме, че съвета за защита на личните данни ще даде ценни насоки на доставчиците. След това смятаме, че е много важно да има съответствие между регламентите за защита на личните данни и неприкосновеността. И много е важно приложението да съвпада във времето. Вчера говорихме с госпожа Габриел, бъдещия еврокомисар, тя много ни зарадва с изказването, че това ще бъде нейна задача да има е, последователност и да не се създава объркване сред потребителите. Работихме в много съкратени срокове и съм благодарна на докладчиците в Сянка за разбирането. Надяваме се да бъдем готови през есента. Е, надяваме се е, да срока за изменения да е преди вакансията и след това да работим и предлагаме последна, последна, последна възможност е, 5 юли. Ние предлагаме обаче 10 юли 15 часа след обед. Това е крайния срок да ни изпратите измененията. Благодаря. Благодаря. Както винаги, за първ път чуваме вашето предложение и то е много въодушевляващо. Сега, имайте предвид, че в 12 часа трябва да гласуваме. Затова бих искал да приканя всички докладчици в сянката да бъдат кратки. Ще дам думата на господин Боди. Изреждат се имената на лицата, които искат да се изкажат. Някой друг иска ли да вземе думата? Ако не, в такъв случай приключвам списъка е, и ще можете спокойно да имате време да се изкажете. Е, имаме време до 12 часа. Първо, господин Бони от Европейската народна партия. Първо е, бих искал да благодаря на докладчицата Марио за изложението на доклада й, но също така и за сътрудничеството по време на подготовката на проекто доклада. Марио организира и кръгли маси с представители на различни групи и това беше много вдъхновяващо за всички нас и ни е, е, даде възможност да се запознаем по-добре за това как стоят нещата и изобщо да разберем нещата. Според мен целта на този регламент е да засили неприкосновеността и сигурността на съобщенията. Съгласна съм с това, което каза Марио, че въпросът е свързан не толкова с данните, колкото с личния живот или с прояви на личен живот. Ние разбираме, че е необходимо да усъвременим правилата от гледна точка на новите технологии, но не бива да забравяме и другата цел, а именно свободното движение на данните Свободното движение на данни не означава само лични данни и е, съответната е, им поверителност, но трябва да имаме предвид и е, тези, които осъществяват контакт помежду си. Трябва с това предложение да се гарантира неприкосновеността на съобщенията, т.е. да разширим обхвата до всички, които извършват електронни услуги. А, а, а, така че не е въпроса дали да го покрием, това е ясно за всички, а как да го покрием, като търсим балансирани решения. В измененията искам да се засилят изключенията за сигурността на предложението, според мен това е много важно за сигурността на всички потребители. Освен това смятам, че трябва да сме сигурни, е, че нашите е, решения са свързани с кодекса за електронните комуникации. Благодаря на Марио е, за това, че тя остава открита за избор във връзка с този кодекс и когато изясним тези неща, всичко друго ще стане ясно. Сега е, трябва да се съобразим и с GDPR, да не се създадат никакви противоречия. Вие споменахте, това е посочено и в проекто доклада ви, допълнителни решения, свързани с машин-то-машин. -машин, аз специално имам безпокойства за това машин машин. Няма е, симетрично законодателно пред... решение на въпроса е, по предложението на комисията. Така че за момента това е само идея и не знам дали все още не е твърде рано да е, се предлага някакво решение. Аз мятам, че решенията, е, които ще се прилагат, ще бъдат технологически неутрални и ще е, вземат предвид е, цялостното предложение. Един пример – брозерите и разграничението на бисквитките. Ние всички знаем, че бисквитките на трети страни не са непременно вредни. Мисля, че е по-добре да се спрем на целта им. Каква е целта на тези бисквитки? Трябва да сме сигурни, че крайният потребител е уведомен за това какво става, какво става с неговите или нейните данни и да може да направи един осветлен избор. От друга страна, смятам, че трябва да въведем стимули за дружествата, за да предложат решения за неприкосновеност на личния живот но по принцип е, е, всеки индивид трябва да бъде запознат, той трябва да съзнава какво прави. От друга страна, самите дружества е, трябва да потърсят по-категорични технологични решения, за да се осигури непрекосновеност на личния живот и имам предвид и иновации, особено така наречените big data тези решения да бъдат е, е, щадящи личния живот, но нека не спираме иновациите, нека да бъдем гъвкави, за да дадем възможност на иновации. Е, например, възможност за въвеждане на гаранции при обработка на данни. По член 11 на предложението, когато се говори за ограничения, аз искам да сме сигурни, че не отивам е, отвъд решението на Европейския съд. Ние трябва да се съобразим с това решение е, и е, смятам, че има една прекомерна гъвкавост, която се предвижда за държавите членки при промяна на регламента. Това отново ще бъде против защитата на данните, но ще бъде против поверителността при предаването на данни. Доколко е, може да се приложи този регламент? Доколко е приложим е, без преходен период за всички участници, за да се пригодят? Особено искането за въвеждане на нови технически решения, трябва да бъдем предпазливи и отново е, да преценим осъществимостта в времето на това решение. Това не означава, че трябва да отлагаме работата на нашата комисия. Ние трябва да си вършим работата, но все пак е, трябва да преценим как точно ще се приложи нашето предложение. Ще анализирам предложението по-подробно. Сигурен съм, че сътрудничество ще бъде много конструктивно, както и е, преди. Е, благодаря ви, ще се видим през юли. Председателя гос... дава думата на господин Тонт от името на е, Европейските консерватори и реформаторите. Благодаря, благодаря господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчицата от самото начало. Искам да бъда откровен. Имам същински безпокойства. Първо начало, още като прочетох предложението на комисията, се обезпокоих. А като видях проекто доклада, още повече се обезпокоих. Положението ще стане още по-тежко и за лицата, индивиди, и за дружества, дружествата и накрая за крайния потребител. Сега, колкото за времевата рамка, едва ли изобщо работим в разумна рамка. Току-що се разбрахме по GDPR. Нека стане ясно това, но тя изобщо не е влязла в сила. Така че, ако искаме да бъдем разумни в подхода си, нека да видим как се развива GDPR, възникват ли проблеми и нека тогава е, да усъвременяваме доклада за е, неприкосновеността на личните данни. Господин Албрек току-що ми каза, че аз е, не съзнавам, е, че имаме вече личен текст. Разбира се, че знам, но той трябва да се промени, за да видим този текст. Така че вече имам възможност за защита на личния живот. Нека да видим какви са проблемите по GDPR, поне при приложението му, и нека тогава да вървим напред е, с промяната на директивата. Според мен това е подход за по-добро регламентиране. Добре, има предложение от комисията. Знам, че като парламентарна комисия ние трябва да работим работим. Ние трябва да усъвременяваме нещата. Понякога това е въпрос и на комуникация. Това е паралелен процес. но Трябва да сме сигурни, че е, сме хармонизирани с него. Иначе ще има е, е, объркване, особено по дефиницията. Дефиницията трябва да бъдат в духа на кодекса, за да може дружествата и потребителите да имат правна яснота в тази област. Особено по отговорите те е, трябва е, да са сигурни, че има хармонизирано третиране. Колкото самия доклад, това е ограничения подход при обработката на данните, на който аз принципно съм против по две причини. Първо, защото е различен по GDPR, по който току-що сме се разбрали и още не е в сила. Така че въпросът ми е какво не върви по GDPR. Ние сме се разбрали вече. Е, това беше чудесно предложение, е, далеч не е отдавна. Освен това, е, ние ние се отклоняваме от харта за основните права. За мен това е изключително странно, защото по член 8 от харта за основните права ясно е разписано, че всеки има право на защитничните на личните си данни. На второ място тези данни почтено могат да бъдат обработени за специфични цени, възоснова на съгласието на въпросно лице или възоснова на друго законно основание, разписано по закон. Въпросът ми е защо се отклоняваме от харта за основните права. Нещо по-практично и което може да се оправдае в какъвто и да било случай. Нека сега да говорим за защитата и на личния живот. Аз не мога да разбера какво значи машин to машин, особено при BTB. Какво общо има това с защита на личния живот? Е, ще говорим по-късно, но за мен това е направо налудно. чи личен живот ние е, опазваме на машините ли? Това е напълно налудно. По съгласието и бисквитките, е, сега, <clears throat> аз мисля, че браузъра е основния пазител. Е, първо, е, ние говорим за платформи, големи браузъри на първо място. Това едва ли е разумен избор, но на второ място да искаме съгласие и съгласие на всеки 6 месеца, в края на краищата ще има умора от това даване на съгласие. Ние наблягаме на всичко. Ако хората не дадат съгласие, в края на краищата имаме платформи за данни. Нека това да бъде наясно. Това ще разруши настоящия модел на интернет. Настоящия модел на интернет се основава на рекламите. Ето защо достъпа до интернет е безплатен. Интернет, който не е безплатен, за който плащате, е, тогава е, вие субсидирате е, приходите, към които се целите. Така че ще има много малък свободен достъп и интернет ще стане много-много по-скъп. Ако го постигнете това, можете да си го позволите, няма проблем. Но ако сте млад, но ако не сте толкова млад, едва ли можете да си го позволите. Така че, е, така, че ние не сме на страната на тези, които ще могат да плащат, е, просто защото искат да засилят процеса. Това е направо смешно. В допълнение искам да заявя, че хората вече могат да правят е, своя избор. Ако не знаете какво е бисквитка, знаете как да я заличите от компютъра ви. Ако не знаете какво е бисквитка, вие просто не знаете какво вършите. Е така че всичко, което е на лице във всеки компютър, да можете да направите собствения си избор. Това е съвършено ясно. Хората трябва да признаят това и да разберат как работи това преди да се смеят и да правят коментари. Та за в бъдеще. Аз съм съгласен с някои области, подобно изключенията, за които господин Бони, това е много разумно. Аз мисля, че трябва да преценим и е, други възможности за личния живот, които се основават на пазара. Нека да сме ясни. Това е огромно законодателство. Отнася се за всичко, за всяка индустрия и за всяки отделен човек. Ние трябва да действаме както трябва. Пак казах, има много безпокойства. Надявам се да им откликнете. Очаквам да работим близко сътрудничество с докладчика, с докладчиците в сянка, за да сме сигурни, че ще постигнем едно правилно е, съгласие. Отново признавам, има много големи безпокойства. Председателя, но като цяло ви хареса. Е, така, аз никакъв случай не искам е, да умалуважавам вашите доводи. Е, просто искам да внеса някакво така облегчение. Не знам дали всички, които ви слушаха, е, така, сега веднага давам думата на Софи е, Нтфелд като докладчик Сянка от името на либералите. Аз много пъти съм казвала и във всяка... Винаги което, това, което той казва, аз казвам обратното, но... Първо, първо Искам да благодаря на докладчика, поне защото съм сигурна, че ще си имам работа през лятото, иначе ще скучая. Но сериозно, благодаря ви за това хубаво предложение, поне според мен. Е, то е добре обмислено, вие много добре сте се подготвила, вие имате открит и приобщителен подход, вие слушате всички и заинтересовани страни, е, които се опитват да разберат какво е съдържанието на това предложение е, и съответно безпокойствата, които може да събуди. Е, аз е, съм съгласна с господин Долтън, когато каза, че това се отнася за всеки. Именно точно това е. Точно това е за всеки човек, за хора, които трябва да бъдат защитени. И аз принципно не съм съгласна с твърдението, което вече ми се струва малко банално, че това ще убие е, предприемчивостта и защо ще убие интернет. Е, сега е, говорим за интернет бисквитки и, и така нататък. Това е препятствие пред законодателството. Ние сме е, законодатели за да защитаваме хората, не сме в джунглата. Ние трябва да защитаваме хората и бизнес е достатъчно иновативен. Достатъчно иновативен и точно това искаме да постигнем и ние. Аз е, няма да навлизам във всички технически подробности, защото има нещо принципно политическо и е, повечето от е, нашите съграждани са много обезпокоени от това. На тях им харесва да използват интернет и неговите услуги, обичат да общуват, но искат да са сигурни, че съобщенията им остават частни и защитени. Това е тяхно основно право. Господин Долтън каза, че ние отиваме твърде далеч и трябва да почакаме. Добре, интернет не чака. Когато преди преразглеждахме директивата за личния живот, не знам дали имаше вече смартфон на пазара, така че виждате колко бързо се развиват нещата. Така че ние работим съвсем своевременно. И накрая, аз съм напълно съгласна и приветствам коментарите на Михаил Бони. Приветствам и предложението на госпожа Лауристин по член 11. Аз не виждам защо трябва да се внася промяна по предходния член 15. Няма никакво оправдание за това. Това е отвъд обхвата на преразглеждането и няма нищо общо с технологичното развитие, защото сега трябва да стесняваме достатъчно стеснената възможност за държавите. Напротив, разширяваме. Разширяваме възможността на държавите членки, която вече е достатъчно широка за масово наблюдение. И съм напълно съгласна с това, което каза господин Бони. Така, така че не би трябвало да пренебрегваме решението на Европейския съд. Ние ще предложим изменения, но те ще върват към засилване на вашето предложение, защото ние сме напълно съгласни с вашия избор. Председателя госпожа Ернст. Окей. Okay. аз също се позамислих, докато слушах изказванията. Мисля, трябва да кажем, това е инструмент, който трябва да засили поверителността и да защити неприкосновеността на личното пространство. Говорим за изключително важен акт за защита. Радвам се, че докладчика предлага толкова разумен документ. Буди уважение проекта ви. Е, чудесна работа е свършена, спор няма. И освен това съответствията с съответните регламенти за неприкосновеността, е, общия регламент за на личните данни, GDPR, трябва също да се има предвид. По два члена искам да кажа нещо. Член 8 за обработка на данните, за нас е важно да се уточни, че потребителите е, могат да имат достъп е, до данни. Т.е. не може да им се забрани на е, достъп до е, определени продукти, ако откажат обработка, да предоставят личните си данни за обработка. Искахме го и при GDPR. Същото се отнася и за сключването на договор. Това също е ясно уредено. Може би не е толкова лесно за разбиране, но ако се замислите, ще видите, че това е важен въпрос. 8 а, 2, Б се заличава. Това е добре. Предлаганото решение при изменения 89 и 90. Сега аз не зная дали това е разковничето. Ще помисля, може би аз ще изляза с предложение по член 11. Не буди особено възхищение и това едва ли ще изненада някого за съхранение и обработка на данни и все пак е добре, че се поставя а, много сериозно въпроса, въпроса и а, че се цитира член 23 от GDPR. Трябва да помислим какъв ще е крайният резултат, ако текстът се приложи, както предлага докладчика. Значи пак ще трябва да има уредба за съхранението на данните за член 27 и 28. Е, по член 11 трябва да отпадне обаче е, законодателството на държавите членки. Е, трябва да остане европейското законодателство неутралност на техниката, каза го господин Бони, съгласна съм, и е, улеснения за потребителя, горещо го подкрепяме и ще предложим някои текстове в този дух. Това е в общи линии Иначе искрена благодарност за свършената работа. Председателят, благодаря. Господин Албрехт от Зелените, благодаря преди всичко също искам да благодаря на докладчика за свършената работа и предвид амбициозните срокове за работа, което е и понятно, ще трябва да побързаме с измененията. Все пак, слава Богу, до 10 юни имаме време. Мисля, че ще се справим. А Иначе с интерес очаквам преговорите и разговорите с докладчика, основния и докладчиците в сянка. Една-две бележки от мен от самото начало е много важно отново да осъзнаем, че това е лекс специалист към регламента. Тоест, трябва да бъде ясно, че регламента за защита на личните данни се прилага в повечето случаи. И това е, е, и че в този регламент ще има специализирани разпоредби и те трябва да бъдат по-конкретни, както е казано в текста на основния регламент и все пак си мисля, че може да бъде наистина важно да внесем в регламента по-голяма яснота относно въпроса кога се прилага той и да уточним, че ако трябва да се позоваваме навсякъде в, на GDPR, нека да си спестим това позоваване, да кажем, че той въжи. Мисля, че така общо взето е, всички сме ненаясно с правната връзка между двата документа. За това, според мен, има смисъл отрано, още от сега, да помолим правната служба да уточни тази връзка на лекс специалис между двата регламента просто да сме наясно, защото и предложението на комисията не ми звучи съвсем логично в подхода си към това. Така че според мен ще бъде абсолютно необходимо да се позовем на експертите по тези въпроси. Втори общ коментар. Каза го и при първат, първия дебат. Политически трябва да бъде ясно и за всички отвън, че не ограничаваме съществуващите права на европейските граждани и потребители. Мисля, че това е наистина важно, защото все повече хората са обект на следене при не само онлайн, използването на телефони, на приложения и така, е, компютри. Е, кой ли няма да ги следи, да, да, да, е, е в, навсякъде ги следят, ако щете, започвайки от а, вратите на магазините, в които влизат и слизайки и стигайки едва ли не до ризата на гърба си трябва наясно да, да, ясно да кажем, че така не се ограничават правата на гражданите. Мисля, че това трябва да бъде нашия общ подход. Всичко останало, разбира се, е въпрос на разбиране, как можем да постигнем оптимално решение, как най-добре да задължим фирмите да включат определени гаранции. Можем да говорим за това. Как се дава съгласие, дори идеята за настройките на браузъра е, дали това е единствената възможност. Е, има и по-добри подходи, е, така наречените е, банерите на бисквитките. Може да има и по-добри е, решения, но аз съм за това. И накрая относно измерването на интереса. Аз не съм много доволен от проекта от доклада, защото мисля, че може да се направи повече за даването на съгласие, но нека да мисля, че това, как става това в аналоговия свят. Влизам в магазин, познавам собственика, и той се опитва да си създаде впечатление от мен. Да речем, аз влизам няколко пъти вече, той да, да ме подреди по-добре и да ми предлага по-подходящи продукти. Проблем няма. Аз влизам в този магазин, т.е. без да съм длъжен за това, аз установявам отношения, но там има още 40 души и аз очаквам тези 40 души да са също клиенти, а не хора, които ме следят и гледат къде ще отида от този магазин. А онлайн точно това става. Като вляза в вебсайт, ме гледат много хора, които ни съм чувал, не съм виждал. И те ме следят. Следваща сайт, следващ магазин, следващо място та до дома ми. Мисля, че това е нещо, което трябва да уредим. И след като нещата стават така, техниката трябва да се съобразява с стандартите на обществото, както в аналоговата вселена. Иначе ще загубим отношенията си, е, които сме изградили до сега. Благодаря, очаквам още а, е, дебати. И сега господин Восис от измежду члено, е, членовете. Той ще говори от името на Йори. Благодаря, господин председателю. От една страна питам се какво всъщност искаме. Искаме да създадем цифров единен пазар, да дадем едно рамо на европейската економика, свободно движение на данни, и е, подпомагане на малките и средни предприятия. Това от една страна. От друга страна член 7 и 8. Основните права. Това, което правим тук всеки път в нашата комисия, е, че ние тръгваме от тези благородни намерения и стигаме до всичко е опасно, всичко е лично, всичките данни и така нататък някак си не успяваме да постигнем разумен баланс. Понякога е като иранския съд, е, религиозен е, съд, който забравя, че света върви напред. И мисля, че трябва по-сериозно да помислим, не можем ли да постигнем по-добър баланс, отколкото до сега. Предложението на комисията вече беше изостанало, според мен. И изобщо не се вземаше предвид съществуването на регламента GDPR и сега продължаваме по този път. И е хубаво, че доклада на колежката Лауристин поне не се вкопчва в стороното до сега, а допълва и разширява регламента. И все пак не съжеланата последователност. Не разбирам защо се нуждаем от специална уредба лекс специалист. Не можем ли да кажем, регламента за защита на личните данни а, въжи във всички и имаме допълнителни правила за поверителност на информацията. Но не, ние продължаваме. И съсредоточаването и съгласието това не помага на правната яснота и няма да ни разберат защо едни и същи данни не попадат под същите разпоредби. Метите, метаданните не са нова категория данни. Това са лични данни, които подлежат на регламента, просто изискват специални изисквания. Съсредоточа това да се втренчваме в съгласието е контрапродуктивно на целта ни. Съгласието води до премахване на личната сфера. Така че съгласието не е решението. И всъщност, е, като минимум, да, да отпадне лек специалист и второ, пълно съгласие с основния регламент защита на личните данни за да се преустанови и премахне правната несигурност и неяснота. Не, не виждам какво грешно би имало да поступим така. И след това в изменение 13 се казва съгласие, добре, но за по-нататъчна обработка пак съгласие. Напълно съм съгласен с колегата Долтън хората не правят разлика след това. Е, писвани непрекъснато да даваме съгласие и в един момент започваме да казваме безкритично да. Това ще стане. Затова смятам, че е грешно. Защото директният маркет маркетинг е, не е уреден както трябва. Не разбирам защо. В нашата економическа система трябва да оцелем след някоя и друга реклама. А, и е, е, има други възможности за отказ, за възражение и така нататък. Възможности има. Защо да бъдем толкова рестриктивни, не ми е ясно. За бисквитките много съм благодарен че в крайна сметка се допускат в по-голяма степен и все пак е, изменения 23 и 83 пак опираме до основния регламент. И 83 какво има предвид? Е, разрешение на бисквитки на трети страни ли? Член 10. или е изменение 10. Е, член 8 е променен. Не знам как да как може там да се уреди изчистването на данните. След това предоставянето на насоки на е, насоки за съответните контролни органи, изменение 119 до 123. Бюрокрация имаме много и в директивата, и в регламента, и в какво ли още не. Всичко това повлича след себе си огромна бюрокрация. Необходимо ли е, се питам като чета изменение 110 е, рекламни съобщения. Трябва да може да се намери друго решение. Има още много неща. Ако позволите да спомена едно или две. Като говорим за общуването, ако включим общуването между две устройства, машина към, дума, към машина, как става със съгласието? До сега сега системата ни познава съгласие от хора, а не от машини. Нашата правна система не е подготвена. Трябва да помислим, аз го предлагам, а за транспонирането в член четвърти на предложението им се цитира Кодексът за комуникации. За това и предложението не бива да влиза в сила преди кодекса. Сега, много добре разбирам, искаме едновременно, но няма да стане поради този правен аспект, но и поради въпроса, че фирмите ще имат много по-дълго време, от нужда от много повече време за прилагане. Председателя, колеги, извинявам се. Е, е, исках да се изкажат всички е, докладчици в сянка. Не остана време е, и се извинявам на комисията, но имаме само 5 минути. В 12 трябва да гласуваме и хората много се объркват. Така че комисията имате 5 минути и след това Мари Лорестин е, ще има пет, поне 5 минути. Така или иначе ще закъснеем с е, гласуването. Моля за търпение. Значи, комисията 5 минути и Мари Лорестин също. Благодаря, господин председател. Е, много високо оценявам, че ни предоставяте малко повече време. Може би няма да го използваме. Ще оставим и на Лаурестин. Стин. Много работа свършихте. Присъствието на толкова депутати и коментарите ще ни помогне ние да ви помогнем. Искам да се спра на някои е, точки, за да посоча причините за направеното от комисията предложение. Първо, за дефинициите. Е, добре е, че госпожа Лауристин внесе известно пояснение. Идеята е винаги е, да ги хармонизираме с дефинициите по обхвата, да имаме предвид какъв е и контекста на законодателното предложение там, за да има една последователност. Говорим за съобщения. Нещо, което неколкократно беше казано на дискусията, е обхвата GDPR и личния живот тъй като винаги трябва да се внесе допълнителна яснота, както каза господин Албрехт, е, както докладчицата каза, има яснота между различния обхват. Тук отново говорим за поверителност на съобщенията. Няколко кратко се говори за бизнеса. Ние е, говорим за е, правно основание. Това е нормално. Както и когато им общуване е, машина до машина. Сега ние говорим за поверителността на всички съобщения. Ако не покрием правни лица, ако малки предприятия общуват между си, това няма да бъде покрие. Няма да бъде, не е покрито парите от GDPR. Така че в края на краищата това е значителна част от пазара. Важно е да не се отдалечаваме от обхвата. Въпросът опира до общуването онлайн между предприятия. Машин до машин. Вие ги разглеждате се едно, че са сами, но те предават данни, които някой е въвел. Е, примерно в електронното здраве това е чудесен пример за това как изискването за поверителност на съобщенията е, които не са покрити от GDPR и които ние се опитваме да е, покрием. Става въпрос за съобщанията от машина до машина. По браузърите. В предложението на комисията ние налагаме нищо по подразбиране. Искаме информация и зависи от поверителя. Господин Бони спомена това, как искаме това да бъде свързано с пазара и с развитието на технологията, за да бъде от полза за крайния потребител. Защо трябва да го напомняме? Е, господин Далтон спомена това. Искам да кажа, че примерно при законите за потребителите е, по изискването е, за честна цена, вие трябва да напомняте на потребителя. Има платформи, има дори задължения в държави членки. Е, така че е, ще бъде е, интересно да се каже, че закона за потребителите, закон за личен живот, когато говорим примерно за крайната цена за потребителите. И ние смятаме, че предложението върви в правилна посока, защото се цели по-голяма прозрачност. По браузърите, мисля, че казах каквото трябваше да се каже. Разбира се, че ние сме на ваше разположение. Искам сега да ви напомня, вчера е, Евростат е, обнародва интересен доклад по сигурността на информацията. И тук е, виждаме повторната употреба на данни въз основа на преценката на въздействието. И сме да сме сигурни, че в Европейския съюз в интернет не се използва лична информация за реклами. 40% е, от потребителите в Европейския съюз ограничават е, достъпа от социални мрежи или от интернет като цяло. Е, така че крайният потребител бди за поверителността на своите съобщения. Така че това също е отчетено, когато сме правили предложението. Аз се надявам да спазим крайния срок. Ние сме запознати с графика на парламента. Много е важно хармонизирането с GDPR, е, който споменава предложението и това беше взето предвид и когато разработваме графика. Председателя, благодаря. Е, благодаря, че бяхте кратки. Колеги, ако сте достатъчно търпеливи, ще чуете и отговора на докладчика и след това ще пристъпим към гласуване. Е, Марио, имаш 5 минути. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и на господин Фос и на Европейската комисия за проведената дискусия. Аз съм много благодарна за някои конкретни предложения. Незабавно ще ги отнесем до правната служба, за да получим поясненията по GDPR и личния живот, като например лек специалис, който беше предложен. Радваме се да чуем мнението на правната служба на есен, като се върнем от вакансия. Колкото до конкретните проблеми, които бяха повдигнати от докладчите в Сянка, ние имахме пространна дискусия по всички тези проблеми и аз е, искам само да подчертая, че е очевидно по подход на господин Далтон, е, тук имаме ясни политически различия, когато разбираме значението на личния живот – но е, с голямо съжаление искам да кажа на господин Фос, е, че едва ли в тази комисия трябва да заявим бизнес фърст е, и основните права на второ място. Едва ли това трябва да бъде нашия подход. Очаквам интензивна работа. Е, много се радвам, че се съгласихте с крайния срок и не на последно място искам да благодаря и на EDPS и тяхната служба, защото ние бяхме в постоянен контакт и с тях и от самото начало искам да кажа, е, че е, без тях не знам точно как щяхме да се справим. Искам да им благодаря. Председателя, е, благодаря Марио за работата ти, както и на докладчите в сенка за работата. Графика е много е, сбит. 10 е, июли е крайният срок за измененията. Ще гласуваме през октомври. Благодаря, колеги. След минута пристъпваме към гласуване. Займете местата си първо. Колеги, займете местата си, ако обичате. Е, е, щом всички станат готови, ще пристъпим към електронно гласуване. Пригответе си картите, ако обичате. Всички взеха ли местата си? В такъв случай започваме. Точка седма системите на местата за решаване от свобода и условията в тях. А преди да гласуваме, докладчик иска ли да се изкаже? Господин Бежерон? заповядайте. А, госпожа Бежерон, благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. Аз се радвам, че ще гласуваме този текст днес. Е, благодаря ви. Искам да кажа, че това е общ текст. Докладчите в Сянка ми оказах значителна подкрепа, както техническа, така и нравствена. Така че искам да ви благодаря за помощта по текста. Някои от тях повдигнаха проблем, свързан с писмения превод. Искам окончателния писмен превод на текста, който ще се гласува в пленарна зала, да бъде абсолютно точен, да бъдат проверени правните термини. Е, те се обезпокоиха, например, госпожа Кименичи, думата режим Думата е различна на френски и на италиански. Е, превода е неясен. Един колега от Чехия също се обезпокои от писмения превод на определени понятия. Аз съм юрист. Това ме обезпокои, е, като например авторски права не е копирайт, защото едното е обратното на другото. Така че разбирам безпокойствата на депутатите. Те искат абсолютно ясни понятия с абсолютно точен правен смисъл. Благодаря ви. Приятно гласуване. Председателя, благодаря госпожо Бержерон. Е, очакваме още трима депутати да вземат местата си, преди да пристъпим към електронно гласуване с карти. И така, компромисно изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 22. Начало на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 90А. Начало на гласуването. А, извинете. Компромисно изменение 12, казва председателя. Компромисно изменение 12, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 98 мо начало на гласуването. Приема се. 78 начало на гласуването. Приема се. 104 начало на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 15-то. Начало на гласуването. Край. Приема се. Изменение 110-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Едно, едно, 0, казва председателя. Продължава гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 111. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 112. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 10. то Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. А, господин председател, да. Perdón, me he olvidado la tarjeta. ¿Podría votar manualmente? Забравих си картата. Мога ли да гласувам все пак? А, бих казал не. <laughs> бих казал не. Добре, да. Добре. И така, какво трябва да направим? Само да ви кажа, е, палеца нагоре и палеца надолу е за да и за не. Да, добре, чудесно. И така, докъде бях, докъде стигнах, докъде бях стигнал? Компромисно изменение 19-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 126 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 127 за начало на гласуването, е, край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 16 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 130-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 133-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 12А. то Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 149. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 150. то Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 155 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 156 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 157 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 158 за, е, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 159-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 173-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 11-то. Начало на гласуването. Край. Приема се. 182 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 186 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 187 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 201 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 17. то Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Е, Изменение 200. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромисно изменение 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 247. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 264. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 265-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 267 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 268 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 269-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 270-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 272 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 281 во изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 283 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Е, сега е, съображенията ще гласуваме амблок и така по 9, 10 и 19 точка гласуваме амблок начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Е, извинете, отхвърля се, казва председателя. Десето изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Деветнайсето изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Е, също се отхвърля. Сега точка от премпила изменение 20-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис на изменение номер 1, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 27 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение второ. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 34-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 36-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 37 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение трето. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 45-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 56-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 57 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 59-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 5. Начало на гласуването. Край. Приема се. Компромисно изменение номер 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 72 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 76-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 88 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 92 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 94-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Е, гласуваме е, текста е, в изменение му вид по именно гласуване, начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се 44 51 гласували, 44 за. И а, трима против, останалите са се въздържали. Поздравления за докладчицата госпожа Бержерон. Край на времето за гласуване, край на сутрешното ни заседание. Продължаваме след обед.